вам лично а, хората. Господин Моралес, добър ден. Не искам да наказвам онези, които са тук и които са дошли на време. Направо на четвърта точка да минем. Yes. Докато чакаме колегите да запълня тишината, Понеже имаме малко време и винаги ни свършва времето преди да сме обсъдили, защото много хора искат да се изкажат. Затова предлагам един умен план. И умният план е следния. Вместо да имаме консолидирани заседания а, в тези два дни, нека половин ден да направим тук, да кажем 17 септември и след това 24 половин ден на другото място и след това помежду им да има достатъчно място. Обаче някои неща ме изненадват, на 7-11 ноември виждам съответните срещи и хората тогава няма да дойдат на заседанията. Проблема пък е, че много хора, ако искат да говорят, ще бъде разрешен. Аз не съм го измислил това, нашия председател го измисли този умен план, за да не се претоварва графика. Ще предам вашето послание, е, вашето предложение, но струпването на срещи е, до голяма степен опира до логистиката, но те или иначе ще си отбележим вашето предложение. Предлагам и на двама ви да приемем дневния ред с забележката, че ще се опитаме малко да я сгъстим програмата, вместо да се занимаем с една точка, да прекъснем за половин час и след това с друга точка да се занимаем. Секретарията в момента се опитва да намери хората, които ни трябват за следващите точки от дневния ред. Затова ще се опитаме да посъкратим малко заседанието. Ако няма никой против, тогава нека да счетем дневния ред за прият. Трябва да разгледаме някои формалности, някои неща. Например, трябва да ви изчета следните препоръки от страна на координаторите за номинирани докладчици. Госпожа, Хименес Бецерил за предложението за директива, изменяща рамково решение 2004-757 за трафика на наркотици номинации за автори на а, становища. Госпожа Анджелили, становището по а, доклада собствена инициатива на комисията ФЕМ срещу за насилието срещу жените, госпожа Ройтова по отношение на становищата за освобождаване 2012 година на Европейската комисия, Агенцията за основни права и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, господин Матио, госпожа Матио по отношение на освобождаване от отговорност за 2012 година на Европейската служба за защита на данните, Евроюст, Европейската служба за подкрепа по въпросите на убежищата Фронтекс, Епол, Европол и така нататък. Има ли някой против тези предложения? Не, тогава а, ние приемаме тези предложения за номинации. Поради размера на залата и наличието на кабини трябва да съобща, че няма да има превод на датски, фински, естонски, малтийски и хърватски. Това ни довежда до следваща точка в дневния ред. Трета точка – състояние на текущите междуинституционални преговори в рамките на законодателните процедури. Първо искам да поканя господин Мораес да ни информира за споразумението, което е достигнато по директивата за сезонните работници. Господин Морас, имате думата. Благодаря, Софи. Осъзнавам, че няма много членове днес тук в залата, но Искам просто да, за протокола да спомена, че миналия вторник най-накрая в съвета се постигна квалифицирано мнозинство, одобряващо споразумението, свързано с директивата за сезонните работници. Искам за протокола отново да благодаря на докладчиците в Сянка. В момента няма никой от тях тук в залата, но за протокола изказвам благодарности. В момента разполагаме с текст, който защитава правата на сезонните работници. Тези права са в центъра на директивата и това е първото законодателство в Европейския съюз, който задава някакви стандарти за мигрантите, сезонните работници в Европа. Така че това е първата директива в тази сфера на миграцията. Всички от нас работиха усилено по нея, докладчиците в Сянка особено. Ако мога, в отсъствието на членовете днес да благодаря на персонала, на административните сътрудници в моя кабинет, моя личен сътрудник вероятно в протокола не е предвиден да се записват подобни неща в него, но така или иначе искам да благодаря за усиления труд през последните три години, защото е ясно, че това законодателство е доста противоречиво. Смятам, че в крайна сметка постигнахме добър, добър компромис и се надявам текста да бъде гласуван на 14 ноември с положителен резултат. А, ние изслушвахме много внимателно колегите от всички политически групи, защото наистина това е много деликатен въпрос, който се вписва в законодателството. Така че политическите групи бяха изслушани, благодаря ми на тях, затова постигнахме и такъв консенсус. Благодаря още веднъж на докладчиците Сянка, които не са в залата в момента. И на 14 ноември ще се състои гласуването по този документ. Благодаря тогава ще ви изчета какво е състоянието за многодишната финансова рамка по отношение на триалога за рамката и само за главата по вътрешни работи. През миналия 17 октомври третия съвместен диалог, триалог извинете, по многодишната финансова рамка се състоя и се постигна приемлив компромис по отношение на делегираните актове, актовите за изпълнение. Има две програми по правосъдие и с законодателите се споразумяха за подобен сценарий за минимални проценти в специфичните регламенти за фондовете за вътрешни работи, за да се намери удовлетворително решение за решенията за програмиране в националните програми и в програмите на комисията. А, това може би е неразбираемо за повечето от вас, но моята задача е да го изчита. Аз за първ път чувам някой да си признава подобно нещо. Председателя, господин Лопес, разпространи сред докладчиците получения по неформални канали текст от комисията, който се подкрепя председателството може да се ползва дерогация от минималните проценти, ако има съответна обосновка от държавите членки към комисията. Според председателя, подобна възможност за дерогация не е необходима при положение, че се ползват минимални проценти. Ако обаче се приеме дерогация, трябва да се внедрят повече защитни клаузи, кога и в какви случаи се ползва тази дерогация. Председателя предаде това послание на отделните докладчици и поиска да му дадат своите отзиви по съответните си позиции, като се надява трябва да се намери обща линия на, на съгласие в различните екипи по преговорите. Сър Хамфри, мисля, че това беше ясно. Това ни довежда до четвърта точка. Виждам, че колегата господин Илчев пристигна. От 18 до 20 септември Комисията по бюджетен контрол изпрати делегация в България в пограничните региони между България и Турция и България и Гърция. Основният акцент на делегацията на Комисията по бюджетен контрол е, е контрабандата на цигари и въздействието на това върху бюджета на Европейския съюз, но тъй като се посещават много гранични пунктове и посещение на беженски център, както и среща с министър на вътрешните работи и гранична полиция, нашата комисия също бе поканена да се присъедини към мисията с един член. Този член е господин Илчев. Той участва в делегацията, посети тези региони от името на Либе. За това му давам думата, за да ни разкаже за тази визита. И господин Мълдер не е тук. Не знам дали той ще се присъедини към нас. Той е член и на нашата комисия, и на комисията Конт. Господин Илчев, имате думата. Благодаря, Софи. И в самото начало искам да кажа, че съм много доволен, че бях представител на комисията. Присъединих се към тази делегация в качеството си на а, заместник член в комисията Либе, както вие казахте. Това основно бе делегация на комисията по бюджетен контрол, но така или иначе тази визита бе много важна и много интересна, тъй като а, беше особена мисия в особен момент във времето, точно в началото на ескалацията на беженските вълни, които пресичат турско-българската граница. И в същото време беше много интересно да се види как в този контекст, в контекста на тези събития, всички други системи и подсистеми функционират? Делегацията установи, че това, което е направено, що се отнася до инвестиции, инсталации, оборудване, обучение на персонала е много положително и резултатите също са щетени за особено положителни. Но новата ситуация, разбира се, е източник на големи тревоги. Защото това, с което се сблъскваме в този период, края на септември имам предвид и особено сега, е една нарастваща вълна на мигранти, много хора, които се опитват да пресекат българо-турската граница и да се установят на територията на България. Органите, които се занимават с този проблем, са изправени пред големи затруднения. Можем да разделим мигрантите на три групи. Едни, които казват, че идват от Сирия много от тях е, не притежават документи, именно за това процедурите за идентифициране, за установяване на самоличността на тези хора и за придвижване по-нататък на, тях, на тяхното искане да получат а, убежище е много бавна като, като процедура. Решението на българското правителство е, че срока за обработка на тази група хора ще бъде намалено като време, но тъй иначе 3 до 4 дни ще са необходими. Втората група са хора, които са абсолютно а, неидентифицируеми. Тяхната самоличност не може да бъде установена. Някои не притежават никакви документи, някои от тях дават подвеждаща информация, що се отнася до държавите, от които идват. А някои от тях по-късно се идентифицират като хора с а, съмнително, ако не и с а, действително криминално досие а, няколко от а, тези хора са екстрадирани в последствие. И третата група са несирийски граждани. Те се присъединяват към групите от потенциални бежанци. Те особен, основно са от държави от Северна Африка. И напоследък, последните дни има големи групи, идващи от Пакистан, Иран, Ирак и Афганистан. България е държава с практически никакъв опит при обработката, при справянето с такъв проблем. Българското правителство а, прави всичко възможно да настани хората, да предостави на първо място храна, дрехи, медицинско обслужване. Има много обаче специфични аспекти в този процес. Например, 75% от онези, които казват, че идват от Сирия или от Сирия през Турция, са жени и деца. Много голям процент от децата обаче са непридружавани от възрастен. Това е много странен въпрос. Явно е, че децата са били придружавани до известен момент или са били включени в групите мигранти, докато са пресичали Турция, защото Турция е много голяма държава. Понякога те пътуват 1500 км, в други случаи 2000 км от Хатай което е източната провинция, откъдето прииждат бежанците в Турция и преминава след това през турската граница към България. Така че има много големи групи такива непридружавани деца. След това съществува езиковата бариера. Тези хора говорят езици, които са абсолютно непознати на Балканския полуостров. Те не говорят турски език, а понякога дори не говорят и арабски, но а, урду, фарси, суахили и така нататък. И някои много-много специфични диалекти, или по-скоро екзотични езици, и властите не са подготвени незабавно да проведат събеседване с тези хора. Новините отнеса, са, че българското правителство е създало проект на план за действие, който трябва да се доразвие и да се приложи в следващите 6 месеца. Като в него са включени няколко много сложни цели, които са голямо предизвикателство. Някои от тези цели са трудни за постигане и някои може да са противоречиви от гледна точка на общественото мнение в страната. Или ако се сравнят с стандартите на Европейския съюз. Първата мярка е да се намали броя на мигрантите, пресичащи границата. Това е една противоречива цел. Ще дам един пример. Например, да се построи телена ограда на българо-турската граница тази стена да е дълга 30-35 км. И обосновката за тази ограда е, че това е опит да се пренасочат мигрантите към официалните гранични контролно-пропускателни пунктове и да се предотврати пресичането на границата посред нощ между патрулите на гранична полиция, което е опасно и за двете страни. Друга мярка е да се увеличи три пъти броя на онези, които се екстрадират обратно в собствените си държави. Сирия не е сред тези държави, но тук става въпрос основно за държави, в които ще бъдат екстрадирани тези а, бежанци са Тунис, Алжир, Егип, Египет, Либия, Ирак, Иран, ако е възможно. Някои от тези хора наистина създават проблеми и, както казах, поради липсата на традиция, липсата на опит и езиковата бариера, както и културната бариера, има напрежение, което расте днес в България. Вчера ние бяхме свидетели в столицата София на две доста големи сериозни демонстрации на националисти, което не бива да се отминава с леко око, не бива да се подценява. Българо-турският диалог е отговорен, но в същото време много бавен и много непредсказуем. Има споразумение между Анкара и София от 1967 година и е съставен комитет пограничен, който е съвместен между Турция и България, но сега има решение този съвместен граничен комитет да функционира още по-активно и на практика да работи ежедневно. Проблемът също така, или по-скоро част от проблема, е свързан с негодованието на Турция да започне подготовка за подписване на а, споразумение за реадмисия. Без подобно споразумение за реадмисия, проблема ще стане още по-остър. Напълно очевидно е и лесно е да се разбере, че турското правителство се опитва да се пазари. Като казва, вероятно ще подпишем споразумение за реадмисия и ще помогнем на нашите български съседи при решаването на проблема, ако вие ни предложите либерализация на визовия режим или нещо подобно. Начина по който турските власти следят и контролират тяхната част от границата е съвсем различен. Това е функция в Турция на жандармерията, която не е полицейска структура, а подструктура на въоръжените сили на Република Турция. Жандармерията просто обхожда линията, пограничната линия и има много документирани случаи, аудиовизуални доказателства има, в които се вижда, че турските войници, турските офицери всъщност инструктират групите мигранти как лесно да пресекат границата и дори как да избегнат среща с българските патрули. Щом стъпят на българска територия, всички тези хора настояват, че бягат от войната. Което вероятно е истина, в повечето случаи, но не е толкова лесно за приемане от общественото мнение в страната. И в България в момента тече дискусия, ако тези хора а, преминават през Турция и ако в Турция им е било е, дадено всичко, възможно, всичко е, което е необходимо, за да не бъдат заплашени от военните действия в Сирия, кой тогава е, ги подтиква и кой им позволява да се придвижват през българската граница? Каква е целта на същите тези мигранти да преминават през България? Явно те искат да продължат нататък към страните от Западна Европа. Наистина това е много деликатна тема много противоречива за България и за Турция днес. А сега нека да бъда по-кратък. Дипломатическата инициатива на Българското Министерство на външните работи до момента е да е посещение от страна на външния министр на България в Турция и всички тези проблеми, които споделям с вас, са, са били обсъдени на тази среща. И също така първата а, голяма сума финансова помощ от Европейския съюз се очаква до един месец, след като българското правителство подаде искане за това и а, госпожа Кристалина Георгиева улеснява процеса максимално. В заключение искам да кажа, че трябва да бъдем по-прецизни, по-точни, когато обсъждаме разликите в статута на различните групи хора. И всичките тези теоретични дискусии тук, какво представлява мигрант, беженец, търсещ убежище и така нататък, понякога са а, така доста отвлечени, но имайки предвид а, какво се случва на място, тези теоретични дискусии просто нямат никаква полза. Би било хубаво, може би, ако нашата комисия, комисията Либе, ако не до края на тази година, поне в първите три месеца на следващата година, да организира сходна визита на делегация в тази част на външните граници на Съюза. Благодаря ви. Благодаря. Току-що получих информация от секретарията, че предложението за такова последващо посещение е на дневния ред на заседанието на координаторите утре, т.е. подготвя се. Господин Бронс, заповядайте. Благодаря. Вие споменахте инвестиции в оборудване за граничен контрол. Но ми се струва, че това не пречи на лицата да влизат на територията на България. Просто ще се отчита тяхното влизане. Преди около 18 месеца по... имахме посещение на изпълнителния директор на Frontex тук. Той говореше за турско-гръцката граница и каза, че никакви лица не минават през тази граница без да бъдат установени. Те се задържат за кратко за обработка, след това или получават обежище, или се освобождават с заповед за напускане на страната. Но няма принуда и следение. Това ли се случва и в България? Благодаря. Други въпроси? Господин Мораес? Господин Енчо? Господин Нилчев? Приблизително да, това се случва в България. Има идеи, не казвам, че те са новаторски, но имат полза от тях и те вече се обсъждат. Аз лично предложих на турските власти да позволяват смесени патрули с български и, гранични, и турски гранични полицаи които да отговарят за границата от турската страна. И на второ място, наблюдението не е превенция. С камера не може да се спре едно лице, човек да пресече граничната бразда. Но, когато тези лица са преди административната граница на терена, те могат да бъдат посъветствани да се откажат от плановете си, което не се случва сега. И на второ място, турската страна крие нещо. Не искам да соча с пръст никого, но сериозни хора от Одрин, регионалния център за източна Тракия, твърдят, че няма нищо общо с трафикантите. Много невероятно е хора от друга страна на Мала Азия да идват до външна граница на Европейския съюз и винаги да знаят как и къде да пресекат границата. И ясно е, че трафикантите извършват активна дейност в тази част на Турция. Аз съм много добре запознат с турската система. Не трябва да се подчертава, да се подценява системата на държавните институции, и техните възможности и капацитет. Ако турските съседи решат да оказват влияние върху потока, те ще починат големи успехи в това начинание. Иначе, положението ще е неприемливо, нарастващ поток беженци към България, която е страна с 7,3 милиона население – без да е напълно подготвена да се справи с подобно предизвикателство. Ето защо е хубаво да се окаже натиск от тук към Анкара. Нещо, което е повече от необходимо. Благодаря. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Избързваме с 15 минути, стигаме до точка 5 от дневния ред а именно високо общо ниво на мрежова информационна сигурност в Съюза. Докладчик по становище Карл Шлютер от Зелените, който току-що пристигна. Преди да започнем, първо, внесени са 100 изменения до крайния срок 15 октомври. Но все още няма споразумение за разделението на компетенциите между трите за комисии по това досие ИМКО, ИТРИ и ЛИБЕ. Координаторите ще обсъдят утре този въпрос, но може да се стигне до отлагане на гласуването в нашата комисия до намирането на задоволително решение. И сега искам да дам думата на докладчика по становище, господин Шлютер. След това докладчи се в сянка и други колеги ще имат възможност да вземат думата. Заповядайте. Благодаря. Не виждам тук много вносителите, които са внесли изменения, а именно към тях искам да се обърна, но така или иначе асистентите могат да помогнат тази информация да стигне до тези вносители. Ще видите, ако проверите, че има конфликт между това, което се счита за критична инфраструктура, кои органи, компании трябва да бъдат обхванати в директивата, що е критична инфраструктура – след последното обсъждане в комисия водих дискусия и с докладчик от водещата комисия, господин Шваб. Той също има различен поглед върху понятието критична инфраструктура. Повечето изменения, повечето колеги в парламента мисля, че комисията отишла малко прекалено далеч, когато е включила социалните медии. Съхранението на приложение и така нататък, или компютърните технологии в облак, включването им в директивата. Някои болници използват тази технология и затова те продобиват решаващо значение. Ще видим какъв компромис ще постигнем. Проведох ползотворна дискусия в Страсбург. И друг въпрос, посочен в няколко изменения. Лицата за контакт, как да се предава информацията, как това да става безопасно, сигурно. Тук трябва да се намери правилната техническа процедура и логика. Мнозина биха се съгласили, че много често данните е, не са пряко свързани с дадено лице, не касаят лична информация – но може би ще се нуждаем от е, различни нива на прецизност. Да речеме, ако имаме банка с нарушение, банката изпорва софтуер, софтуерното дружество установява нарушение. Очевидно тази е, банка трябва да знае кои сметки са били обект на атака самата информация е достатъчна. Те, да, банката не се нуждае от лични данни. Трябва да се избягват пропуски, които позволяват е, слаба защита на личните данни. Някои изменения са на немски и са ми непонятни поради тази причина. Измененията на английски и френски мога да ги чета. Очаквах повече решения, критики или идеи по въпросите, по които настоявам за малко по-строг режим за софтуерните дружества, сигурността. Но ако колегите са доволни от моите предложения, хубаво, ще видим дали ще е така, какво ще стане по време на гласуването. Не съм успял да се срещна с докладчици в сянка от всички партии, затова не знам какво мислят всички групи. И един друг въпрос. Какво да правим с информацията? Кой орган трябва да я предава? Кога? Къде? Как? Според докладчика това трябва да става чрез тези лица за връзка. Но възниква проблема с това, че имаме вече някои налични системи днес, които според заинтересованите лица работят доста ефикасно. Разбира се, идеята за единно лице за точка звучи много интелигентна, лесна за прилагане, прозрачна и така нататък. Но това не трябва да прече на системата, която работи днес. Трябва да намерим такова съчетание, което да има ефект. Има едно изменение, което повдигна един въпрос. Мисля, че е внесено от Анкес. Аниш Анкес Става дума за надзора, изменение 31, национални компетентни органи и гражданския контрол, който също е важен с пълен демократичен надзор и прозрачност на дейността на националните компетентни органи. Мисля, че това е добра идея. Хубаво е да се направи това. Не искам да коментирам повече измененията, искам да чуя какво мислят колегите. Any of the shadows, I see not everybody's here. Mrs. Hank. Госпожа Ханкес. Виждам, че не всички с сянка са в залата. Колеги, ще се изкажа на унгарски. Ще се опитам да бъда кратка, да говоря по същество. Искам да обобщя как, до какви заключения стигнахме по време на преговорите до момента. От името на НЕП са внесени 4 изменения. Говоря от моя лично моя лична позиция, но искам да благодаря на докладчика. В някои случаи съм внесла, внесох 30 изменения и по 19 се разбираме с докладчика. Радвам се, че работим толкова добре с него. Това е личната ми забележка. Искам да акцентирам върху четири аспекта. Колегите, внасящи изменения от различните политически групи, са постигнали консенсус. По тях първо това е излагането на риск на критичните инфраструктури заради кибертероризма и организираната престъпност. Това е проблем от първостепенно значение. Трябва да направим така, че подобни критични инфраструктурни обекти да бъдат надлежно защитени. Мисля, че тук всички сме на едно мнение. И нещо по-конкретно. Какво точно имаме предвид под критична инфраструктура? Струва ми се, че още веднъж тук сме съгласни, че понятието критична инфраструктура не трябва да се ограничава само до основни инфраструктурни обекти от първостепенно значение. Трябва да осигурим защита и на други системи, като управление на водите, системите за контрол на трафика, енергийните доставки, енергетиката и така нататък, защото подобни системи и инфраструктурни обекти имат голямо отражение върху ежедневния живот на европейските Граждане, Ако те са обект на атака, това ще се отрази сериозно върху нашия живот и нашата сигурност, ако щете. На трето място, нещо, което според мен е от ключово значение, технологиите, компютърните технологии в облак, които са доста уязвими на кибератаки, кибертероризъм, фишинг на данни и така нататък. Мисля, че на тях трябва да се гледа като на приоритетни обекти. От гледна точка на защита на данните, въпросът е доста деликатен, тъй като става дума за лични данни на голям брой лица. Ето защо е една от основните ни задачи за в бъдеще е да намерим баланс в това отношение между защитата на подобни компютър технологии в облак от една страна и защитата на личните данни от друга. На четвърто място Трябва да се подсили сътрудничеството. Обмена на информация между държавния и частния сектор. Европейския център за киберсигурност. Във връзка с изменението на господин Шогуш искам да подчертая нещо. Господин Шогуш иска от комисията да обобщи стратегиите за сигурност и безопасност на националните органи с цел да се координират усилията ни в тази област. Като цяло сме постигнали консенсус по редица въпроси. Искам да маркирам само още един дискусионен въпрос. Там изгубих връзката, не знам до къде сме стигнали. Имаше предложение да изчакаме да се приеме регламента за защита на данните преди да гласуваме и финализираме този документ. Не знам кой подкрепа тази идея, но от името на ЕНП искам да кажа, че за моята група това е много злополучно. Господин Шваб е внесъл редица изменения, свързани с защита на данните. Ще имаме предостатъчно възможности да подсилим подобни аспекти, свързани с защитата на данните. Ако имаме възможност да обезпечим защита на данните в самия доклад, не виждаме защо да трябва да отлагаме всичко. а и не виждаме и как това ще се отрази върху нашия собствен доклад. Ето защо предлагаме да действаме, и да гласуваме доклада. Госпожа Файон не е тук. Някой друг иска ли да вземе думата от името на социалистите и демократите? Не. Добре. От името на Алде накратко искам да кажа следното във връзка с казването на госпожа Ханки току Има известна ирония, ако вземем предвид, че в момента съвета обс... обмисли отлагането на пакета защита на данните до 2015 и след това. Ако съвета иска пакета за киберсигурност да е на лице, той трябва да действа и да приеме пакета за защита на данните. Ние не трябва да отлагаме гласуването преди да разполагаме с този пакет. Съвета трябва да се задейства. На второ място, ние сме внесли съответните изменения. Има известна ирония с оглед факта, че обсъждаме потенциални атаки от гадняри, от трети лица, терористи. А най- най-близък приятел има нерегламентиран достъп до нашите системи. Едва ли някой, който участва в подготовката на тези предложения, има на ум САЩ или пък взаимен спионаж между европейски държави членки. Искам да чуя какво мисли станови... докладчика по следния въпрос. Ако има подобна атака, нерегламентиран достъп, който се осъществява в държава членка, както бе в моята собствена държава, Холандия, имаме проби в системите SWIFT, Белгия, масирана атака върху Belga.com, която всъщност обслужва всички международни институции в Брюксел. Не знам какво става в Белгия. Мисля, че всичко изчезна в облака, така да се каже. В Холандия нищо не се случва. При подобни обстоятелства Европол трябва да има правото да провежда сам разследване. Ако настъпи подобно събитие, то засяга целия Европейски съюз. Не е приемливо 28 държави членки да спазват един пакт за мълчание и да не провеждат разследване. В интерес на гражданите, при подобни случаи Европол да води разследване. Това е единствената ми забележка, която искам да кажа в качеството на докладчик Сянка от името на АЛДЕ. Консерваторите и реформаторите, докладчика господин Кирхоп го няма. Дори макар и да трябваше да започнем от печета така или иначе, Госпожа Вержай няма. Някой друг иска ли да вземе думата? Дам думата на докладчика за заключителни слова. Съгласен съм до голяма степен с това, което казахте. Миналата седмица, не че го открихме миналата седмица, но през юли още се знаеше. Просто публично в Швеция стана ясно, че за 3 милиона пациенти в Швеция. Данните са открити 8 месеца, продължение на 8 месеца, така че който е искал може лесно да ги достъпи. Това е един класически пример за нарушение на тази бъдеща директива и на нейното намерение. Отново тези така да се каже, пробиви в сигурността на данните сочат към външни а, служби, секретни служби. Вероятно, наистина Съединените щати ни шпионират. Общо взето, моята почтенска котия в интернет също беше хакната при 3 години от а, чужда служба за сигурност. В а, облака данните могат да бъдат достъпвани от почти всеки. И тези данни, които са толкова деликатни, които даже са регламентирани в екстремно законодателство, както е в Швеция. Ние си представяме, че са защитени тези данни, но всъщност те не са поради технически сривове и пробиви в сигурността на данните. Например, и телефона на Ангела Меркел е бил шпиониран. Аз наистина се изненадах, че германския канцлер не ползва шифрован телефон Просто наивно е това, което правим. А заплахите идват от най-различни места и те са големи. Това, което каза Аня, проблемът е, че много от пробивите са просто човешка грешка, те не са умишлени. Искам да се съсредоточа върху този аспект, защото е важно пестене на пари, спестяване на усилия и така нататък водят до човешка грешка и до много други непредомишлени сривове. Тези неща могат лесно да се хванат а, надали има нещо такова като перфектна киберсигурност, която би ни защитила от всичко, но ако разбираме източниците на тези пробиви, тогава по-добре ще защитим данните на нашите граждани, на нашите институции. По отношение на Европол не съм обмислил много добре въпроса, дори не знам каква е а, гледната точка на моята политическа група, но с удоволствие ще изслушам идеите ви. Благодаря ви. Това ни води до последната точка от дневния ред, която е обсъждане на моя собствен доклад за споразумението между Канада и Европейския съюз относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците. Гледам часовника, гледам и броя на членовете, които присъстват в залата. Току-що влиза още един член на комисията честно казано, не знам дали трябва в момента да го обсъждаме това все още не са ни поискали официално да изразим съгласие. Все още не съм готова с проекто доклада. Имахме дебат по този въпрос преди аз не знам, 9 месеца имаше закрито заседание с представяне на комисията по отношение на етапа тогава, но имахме много критични забележки тогава и бяхме единодушни, между другото, и имах усещането, че текста, който сега виждаме, не е отразил нашите притеснения адекватно. Все още стоят някои отворени въпроси. Например, ако сме съгласни да споделяме нашите европейски данни с Канада, как ще сме сигурни, че при съществуващите споразумения между Канада и Съединените щати, Канада, Съединените щати, Великобритания, Австралия и така нататък, забравихме някоя държава. Те или иначе споразуменията за пете очи, покриващи целия свят. Аз предлагам сега да не провеждаме дебат по този въпрос, да изчакаме към нас да се обърнат официално с искане за съгласие и междувременно аз ще изготвя проекто доклад и ще го представя незабавно, така че нека да отложим дебата за момента, в който ще ни поискат официално съгласието. Има ли някой против това предложение? Виждам, че господин Шлютер озадачено ме гледа. А не, ако все още не е поступило искане официално, вие си избирате как да процедирате но имало и критика преди към нас. Вероятно политическата линия, която ще се придържаме, ще е същата, т.е. критика по отношение на предаването на данни дори и към Канада. Логиката ще е същата. През 2010 година ли беше, когато изградихме списъка с критерии и ние а, гледаме резултатите, споразумението, което ще подписваме, трябва да се съобрази с тези изисквания, този списък с изисквания. Както вече казах, ние чакаме комисията да ни отговори на някои въпроси, които сме задали още 2009 година. От 2009 година Европейската комисия не ни отговаря на тези въпроси, така че ако тя иска да получи нашето съгласие, трябва да започне да мисли за тези отговори. Става въпрос за споразуменията между Канада и Съединените щати. Не е толкова трудно. Не знам тук има ли представител на Европейската комисия, който може да отнесе това послание където трябва, но всички сте съгласни да отложим дебата, той да не се състои сега. Добре, ако няма други забележки, приключваме с днешното заседание. Много ви благодаря за присъствието.